протоколът е прият. Бих искал също така да ви уведомя, че а, компетентните испански власти ме информираха, че госпожа Алваре ще бъде замесена с господин Сежо Гутиерес Прието. Той ще бъде депутат в Европейския парламент, считано от 19 юли 2010 година. Искам да кажа добре дошъл на новият колега, ако е тук в залата. изглежда не, да го виждам. Може би не е успял да намери заседателната зала. Но, възоснова на член 3 или алинея 2 от правилника на парламента, неговият мандат трябва да бъде проверен. Трябва да изчакаме също така да видим дали няма възражение срещу неговата кандидатура. Господин Сержо Готиерес прието ще бъде, ще се член, с който се радва на всички права, но трябва да подаде декларация, че не заема постове, които са в противоречие с неговият мандат на депутат в Европейският парламент. Е, трябва да спомена и случая на госпожа Анес Ханкинс. Иска се сваляне на нейният имунитет, тъй като върви съдебна процедура в градският съд в Будапешта. ЕНП